Αρχίζουμε με τις επεξηγήσεις ψήφου στην έκθεση Μπροκ και Да продължим с обясненията на вода по доклада Брок Галтиери. Давам думата на първия колега, записал се за обяснение за вод. Европа ühises tegutsemises on väärtus. euroopa saab põhimõtteliselt või eurotsoon saab põhimõtteliselt liikuda vaid kahes suunas. Много е важно Европа да върви заедно. Ние можем или да засилим сътрудничеството си, или да се разпаднем. В настоящата економическа ситуация трябва да реагираме бързо. Подкрепям механизма за стабилизиране, подкрепям и доклада защото той дава законова рамка, в която да се, предлага този, да се прилага този механизъм. Благодаря. Госпожа Харкин, благодаря. Вчера говорихме е, за механизма за стабилност и изменение, което можеше да даде възможност да се купуват книжа на вторичния пазар. До този момент и съвета и парламента отказва да приемат трудни решения. Вярно, те са трудни, обаче те ще определят и бъдещето на еврозоната. За сега си зариваме главата в пясъка и не мислим. Не става дума за криза на валутата, има криза на банките, има криза на правителствените дългове смятам, че не трябва да си затваряме очите. Моята страна не може да понася всички тези дългове, защото всички френски, германски и други банки си, нямат никакъв надзор и си имат разпоредби и си играят все едно, че са казина. Аз не смятам, че дълга е на правителствата. Това е дълг, който плащат гражданите. И накрая ще се наложи да се дигат лихвените проценти. Ирландските граждани трябва да се справят с това. Никой не иска да плаща за това, което се случва. Не може да се понесе плащането на, дъня, е, на дълга. Трябва да има реструктуриране, за да се спасат банките. Arvoisa puhemies, pysyvän kriisinhallinnan... Господин председател, новият механизъм е предназначен най-вече за бъдещи е, кризи, които в никакъв случай не си пожелаваме, но е възможно да възникнат. Този механизъм не бива в никакъв случай да излиза от рамките на европейските институции. Той трябва да бъде е, управляван от тях. Е, е Колкото и да е трудно е, да се е, управлява един такъв механизъм в случаите, в които, да кажем, Обединеното кралство не желая да участва. Господин председател, Важно е комисията да предвиди и санкции за автоматично налагане на наказания в случаите, в които това е необходимо. И за тази цел трябва да се проведат консултации и преговори. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. След 12 години в Европейския парламент си мислех, че вече нищо не може да ме шокира. Но Господин Брок ме опроверга. Бях шокиран от неговия доклад. Не толкова от арогантността, от несъобразяването с общественото мнение. Шокирах се от това, че господин Брок заяви, че трябва да избегнем обичайната процедура за изменение на договора, тъй като това може да доведе до провеждането на референдуми в някои държави. Според господин Брок, общественото мнение не е основание за промяна на политиката ни, а по-скоро пречка, която трябва да преодолеем. Не знам дали не би било тогава по-добре да разпуснем нациите и да изберем някой друг вместо тях. Благодаря, господин председател. Един от основните проблеми на единната валута е, че Отделните държави нямат единен режим за лихвените проценти и единен економически режим. Освен това, правителствата трябва да осъзнаят, че не могат да разходват повече средства, отколкото реализират под формата на приходи трябва да осъзнаят, че трябва да се съобразяват с правилата на економическата дисциплина и економическото управление. В противен случай други държави ще изпаднат в затруднение. Разбира се, искаме да укрепим еврозоната. Това ще е особено в интерес на държавите извън нея. Не ни е от полза една слаба Европа но ще трябва у нези държави, които са в затруднение да решат проблемите си сами, а не да разчитат на средствата на другите. Господин Факс, една минута. Благодаря, господин председател. Нека да поясня защо половината от нашата група на реформаторите и консерваторите е за механизма за стабилност, който се създава. Но ние гласувахме против доклада Брок Галтиери, защото заключенията, които направи съвета, не съответстват на доклад. В доклада се иска от Европейския парламент и комисията всъщност да се намесват реално в механизма на междуправителствено сътрудничество. А този механизъм трябва да е именно междуправителствен, защото става дума за огромни суми пари. Националните министри, които отговарят пред националните парламенти, това са хората, които трябва да имат отговорност. Като се има предвид кризата, кризата не е само с еврото, а и с правителствата, които разходват твърде много от парите на дънакоплатците. Благодаря. Господин Засада. Господин Кемал, една минута. Последващия доклад. Господин Камал, имате дума. Um, Благодаря. Приветствам втората фаза или приключването на втората фаза на споразумението, защото това е много важно споразумение за въздушния транспорт между Европейския съюз и Щата все още има протекционизъм, който спира индустрията по много. Много се надявам е, щатите да оттеглят своите препятствия и се надявам, че потребителите и пътниците по цял свят ще могат да се възползват от ползата на това споразумение. Освен това, искам да поздравя и заместник докладчика по сянка Джаки Фокстър. Той е експерт, е, работи в комисията. Смятам, че много важно не само да търсиме по-нататъчна либерализирана на въздушния транспорт между Европейския съюз и Штатите, но и е, между Европейския съюз и Азия. Затова приветствам и споразумението с Виетнам, защото ние трябва да имаме възможност да имаме по-добър достъп до разширяващите се пазари в света. Господин Лаки, по доклада Будис. Една минута. Той вече не е в залата, очевидно. Преминаваме към доклада Бацани. Господин Дианджелис. Господин Дианджелис, една минута. Благодаря, господин председател. Преди всичко, бих искал да благодаря на докладчика госпожа Балцани за прекрасната работа, която е извършила четири точки от е, доклада по собствена инициатива са особено важни. Става дума за е, общите въпроси, свързани с е, преразпределението в рамките на бюджета на Европейския съюз. На второ място. Подчертава се отново принципа за неизплатените задължения, така наречените РАО. Това е нещо изключително важно върху което се поставя акцента. Освен това, критериите по отношение на бюджета е, се потвърждават като добри и е, се поставя е, изискването към комисията да представи ново решение във връзка с разпределението на собствените ресурси, така че да можем да подкрепим по-ефективно и със средства от бюджета програмите за научни изследвания, за иновации и за създаване на работни места. Следващият оратор, моля. Благодаря, господин председател. В момента настъпват промени и документ като този, който приехме днес, се основава на здравия разум. За какво става дума? Трябва да се укрепи стратегията 2020. Това ще допринесе не само за укрепване на доверието към парламента, но и за увеличаване на съгласуваността на нашите действия. Има редица елементи, които все още трябва да бъдат засилени, като например създаването на списък от приоритетни мерки. В момента се намираме в деликатна ситуация най-вече с оглед на положението в региона на Средиземноморието и в Япония. С оглед на тези събития парламентът трябва да спечели доверието на обществеността и трябва да разработи стратегии за заетост и интелигентен растеж. Господин Боргети за една минута. Благодаря, господин председател. Смятам, че именно в един толкова труден момент, като този, в който се намираме и в който много държави членки изпитват финансови затруднения, трябва да изпратим алармиращ сигнал. Става дума за истински позор и за нещо, което трябва да осъдим. Е, имам предвид финансирането на дома на, за европейска история. 26 милиона евро и 36 е, отделно за е, модернизиране на сградата, 3,5 милиона за, за страховки и така нататък. Цялото е в крайна сметка в размер на много-много милиони, които ние в момента не можем да си позволим да отделим. Господин Яв, една минута. Благодаря, господин председател. Три бележки по общите насоки за бюджета за 2012 година. Първо, добре е, че се занимаваме с тази тема, защото последният бюджет, бюджетът за 2011 година, беше истинска трагедия. Това не бива да се повтаря. На трето място, мисля, че е добре, че европейският бюджет не се нуждае от кредити. Надявам се, че това ще продължи и в бъдеще. Председателят докладът Матьо. Aitäh, härra president! Seaduslikul sisserändel on Euroopa majandusarengu edendamisel Законната миграция е много важна за развитието на европейската економика и за засилване на нашата конкурентна способност. Един от проблемите е, какъв правен статут получават емигрантите? Т.е. те не получават такъв и съответно са жертва на дискриминация. В 21 век не можем да продължаваме да създаваме роби. Всички хора на пазарния, на трудовия пазар трябва да бъдат третирани по един и същи начин. Доклада съдържа всички разпоредби, които до този момент липсваха в законодателството. Затова приветствам, че вече се създава законова рамка по тази тематика. Благодаря. Господин Антониоци, една минута. Благодаря, господин председател. Административното упростяване на процедури и достъпа до информация са много подходящи инструменти, които могат да направят европейския трудов пазар по-привлекателен за граждани от трети страни. Е, едината процедура за заявка, която включва и разрешение за пребиваване и разрешение за работа, ще допринесе за упростяване и хармонизиране на настоящите разпоредби в страните членки. Процедурата ще стане по-ясна, по-ефективна и за работодателите, и за иммигрантите а по-лесно ще може и да се провери дали е, определен работник е, пребивава законно. Освен това ще се премахнат несъответствията между правата на работници от Европейския съюз и от трети страни. По тази причина гласувах за доклада. Госпожа Бенова, една минута. Дякуем veľmi пекни, пан председайоци. Благодаря, господин председател. Гласувах против предложението за въпросната директива, тъй като трябва да приложим единен подход към единното разрешително за работа. Според мен обаче не е възможно да приложим единен набор от правила по отношение на гражданите на трети страни, които законно пребивават в държава членка на Европейския съюз. Необходимо е също да се осигури правна сигурност по отношение на цялостната процедура. Трябва да се гарантира равнопоставено третиране във всички области на социалната сфера. Трябва да се приеме и целесообразно законодателство. Но според мен, но аз не мога да одобря позицията на десните политически групи, които се съгласиха с това предложение. Господин Такола за една минута. Arvoisa puhemies, ensinnäkin tämä eli samat Благодаря, господин председател. Що се отнася до процедурата за подаване на заявление, мисля, че предложението е добро. Трябва обаче да гарантираме и спазването на правата на човека, в това число и за граждани на трети държави. Те имат право на същия размер на заплащане, на същото ниво на социална сигурност и на същите условия на труд, както и гражданите на Европейския съюз. Това трябва да е принципната ни изходна позиция. Какво обаче ме притеснява във връзка с това предложение? Член трети Приложното поле. От приложното поле са изключени командированите работници, сезонните работници, както и унези преместени на работа в Европейския съюз от предприятия с седалище извън съюза. Те също трябва, според мен, да попаднат в обхвата на законодателния текст. Това, което смятам за положително е въвеждането на така нареченото обслужване на едно гише. Благодаря, господин председател, казва следващият оратор. Аз съм съгласен с останалите колеги от Европейския парламент, които е, твърдят, е, че става дума за най-вече за е, работници и служители, които остават в Европейския съюз за повече от една година. Освен това, смятам, че при всички положения трябва да се приравнат правата на всички по отношение на семейните надбавки, на надбавките за деца и също времено смятам, че по отношение на социалното осигуряване, на пенсионното осигуряване могат да се запазят все още известни е, е, различия, като се запази е, правото на прехвърляне на съответните пенсионни права в случай, че държавата по происход желае да поеме тези права. Господин... от нашите колеги, господин Факс, поиска думата още веднъж по доклада Балцан. Благодаря. Приветствам факта, че започваме да се подготвяме за бюджета 2012 от толкова рано, така ще можем да разискаме добре нещата. Едно от тях, за което говорим много в Европейския съюз и тук е въпроса за солидарността. Винаги искаме да бъдем солидарни с различни групи от хора, но нека парламента да покаже солидарност с дънокоплатците, нашите избиратели, защото до тук не правим това. И когато говорим, че трябва да имаме економии, трябва и ние да го направим. Трябва да дадем пример, трябва да замразим е, заплатите и добавките за 2012 и на депутатите, и на всичко, служители. Също така и трябва да не се занимаваме с тази е, този музей на европейската история, защото той струва твърде много и няма смисъл да се взимат от парите на дънкоплаците. Благодаря. Сега по доклада Шваб. Господин Де Анджелис, една минута. Господин Де Анджелис. Su quale risoluzione, Presidente, scusi? По коя резолюция, господин председател? Разпокъсаността на законодателството в областта на защитата на потребителите се отразява неблагоприятно, както върху потребителите, така и върху бизнеса и препятства до изграждането на вътрешния пазар. Смятам, че с тази резолюция можем да допринесем за създаването на по-ясни законови разпоредби за защитата на правата на потребителите. Следващият ни оратор за една минута. Благодаря. В настоящия доклад се предлага преработване на четирите действащи към момента директиви. С това се цели преодоляване на разпокъсаността на действащата към момента нормативна уредба, както и подобряване на структурата на вътрешния пазар за потребителите и за предприятията. С предложението се цели укрепване на защитата на правата на потребителите, както и предоставянето на стимули за предприятията да извършват международни продажби. Още по времето на френското председателство, както и по времето на госпожа Редин, когато тя отговаряше за този ресор, споделихме и достигнахме до съгласие, че трябва да се приемат целенасочени действия в тази област. Според мен обаче резултатът е доста скромен. Бих искал въпреки това настоящото предложение да представлява една добра основа за предприемането на по-нататъчни действия. За това го и подкрепих. Председателят, благодаря ви, господин Лавия, за една минута. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, текстът, по който гласуваме е, е резултатът от един дълъг път, е, започнал през 2008 година. Е, това е текст, който цели уреждане на е, трансграничните проблеми по отношение на работещите в Европейския съюз. Това е директива, която представлява обобщение на четири действащи до момента директиви. Хубаво е това, че в новото предложение има един по-ефективен подход и раздробяването на законодателството, което много често е проблем за предприятията и за тяхната конкурентноспособност се преодолява. Това е и стъпка напред, която ще облегчи потребителите. Госпожа Кони, една минута. Не е в залата. Господин Репков, една минута. Благодаря, господин председател. Обновяването на защитата на потребителите е дългосрочен и труден процес отдавна се нуждаем от хармонизация. Но но при е, хармонизацията се намалява правната защита, която до този момент е, се предлагаше на северноевропейските страни. Затова би трябвало да имаме предвид, е, че правата на потребителите не са непременно в унисон с пазарните инструменти и процеси. Необходими са ясни и добре формулирани законопроекти. Затова съвсем ясно и категорично поискахме директивата да бъде върната в ресорната комисия, така както го направихме по силата на нашето гласуване. Благодаря. Следващият оратор. По отношение на вътрешния пазар – Естествено, ние се съобразихме и с интересите на големите предприятия, но при всички положения е, не бива да изпускаме от очи малките и средните предприятия и потребителите и техните интереси. Предложението за обновяване на правната уредба в тази област е, предизвика различни реакции в Финландия. Имаше много критични бележки, защото това предложение се възприе като удар срещу съответните правни актове за защита на потребителите в Финландия. Аз съжалявам, че някои текстове отпаднаха от директивата. При всички положения трябва да спомена, че директивата е един трудно смилаем текст. Една голяма част от правните ни актове страдат от този недостатък и ние трябва да ги формулираме така, че да са ясни за потребителите. Благодаря. Благодаря. Госпожа Ятен Маки изрази ясно нашето виждане по директивата. Безпокоим се, че всъщност защититата на потребителите в Финландия ще бъде отслабена, а и в други страни. Също много процедури е, и дейности ще бъдат забавени. Има определено проблемни места, в комисията ги очертахме, И сега, когато върнахме доклада обратно в комисията, се надяваме, че ще успеем да решим някои от трудностите. Примерно, туристическите услуги, туристическите агенции в северна Финландия ще има много проблеми. Хората за хората е трудно да се запазят е, стаи в хотели, да направят е, други е, регистрации за пътуване. Ние трябва да намерим начин как да защитаваме потребителите именно в такива малко по-различни ситуации. Господин Яр за една минута. Благодаря, господин председател. Мисля, че Преодоляването на разпокъсаността на европейското законодателство в тази област е една добра изходна позиция. Трябва да създадем нормативни разпоредби за защитата на правата на потребителите, на които потребителите да могат да разчитат. Те трябва да могат да разчитат, че се прилага едно и също право на цялата територия на Европейския съюз. Същото въжи и за дружествата. Имам предвид аспекти от предложението, като например договорите за продажби от разстояние или договорите сключени извън търговския обект. Докладът бе върнат за разглеждане от ресорната комисия. В рамките на обсъжданията в тази комисия трябва да вземем предвид, че формулировката производители обхваща не само големите предприятия, но и по-малки, например семейни предприятия, които не трябва да се загубят в юридическата джунгла. Благодаря, господин Фок. Благодаря. Когато моите избиратели ме питат каква е ползата от Европейския съюз, Моят отговор е свободната търговия между народите и вътрешния пазар, който трябва да бъде доизграден. Затова приветствам директивата за потребата на потребителите. Защото макар и малка стъпка, това е стъпка към завършване на вътрешния пазар. Ще, даде, ще има ползи за малките потребители, за потребители, за малките предприятия, за интернет, крайно време е да направим стъпки и тази стъпка е твърде скромна. Затова призовавам комисията да създаде една рамка за довършване на вътрешния пазар, а не ед... от еднозначни и разделени инициативи в този аспект. Госпожа Овия за една минута. Директивата за потребителските права е много важна мярка за подобряване на функционирането на вътрешния пазар. Тази хармонизирана директива, която покрива разпоредбите на няколко директиви за права на потребителите, ще даде една обща законова рамка и ще засили доверието на потребителите. Също така ще даде тласък и на трансграничната търговия и ще намали разпокъсаността в законодателството. За съжаление, не може да има пълна хармонизация на защитата на потребителите в Европейския съюз, но все пак е направена важна степка в тази посока. За това подкрепих доклада. Grazie Господин Дианчелис, по резолюцията за Япония, последната точка в програмата. Катастрофата в е, Япония, в е, Фукушима е, е огромна човешка трагедия. Затова смятам, че резолюцията е една първа стъпка в подкрепа на гражданите в Япония. Те ще получат от нас е, и хуманитарна, и техническа помощ, и експертна помощ е, през е, следващите месеци. Също времено трябва много старателно да а, премислим отново политиката на Европа по отношение на атомната енергия и да помислим най-вече за преориентиране към други енергийни източници това, което се случи в Япония, може да се случи и в Европейския съюз и на други места в света. Преди да дам думата на следващия оратор, нека припомня на уважаемите членове, че трябва да внесат искане за участие в коментарите на вота преди самия вота, не след това. Господин Рюбих. Благодаря, господин председател. Смятам, че положението в Япония е повод за всички нас да се извлечем полуки. Какви са полуките, които можем да се извлечем от нея? Те се отнасят най-вече до атомната енергия. Във връзка с това призовавам съвета в максимално кратък срок да ни представи предложения за тази област. А какви бяха предложенията на комисията? Те бяха съветът в също във възможно кратък срок да вземе предвид исканията на Европейския парламент. Мисля, че е назрял моментът за това. Председателят благодаря. Става дума за имунитета на господин Де Анджелис, съгласно член 6, алинея